е изявление на съвета и комисията за подготовка на срещата на върха на еврозоната. Преди началото на дебата има искане от а, господин Глесос, който взима думата. Ще ще е? θα ήθελα να τονίσω στους συναδέλφους ότι πέρα από όλα τα άλλα που γίνονται εδώ Бих искал да кажа на колегите, че освен всичко, което се случва в момента тук, има и още един болезнен въпрос, който стои пред Европа и пред европейците. Коя е Европа? към каква Европа се стремим, Европа на народите или Европа на монопола на капитала. Искаме ли суверенна Европа или германизирана, атлантизирана Европа? Какво искаме? Европа на равните държави членки, независимите държави членки, които са горди и суверенни, а не са подчинени на търговския и военен комплекс на Средните щати. Мога да ви кажа, че в моята страна в Гре... Благодаря, прекъсва го председателя. Това няма нищо общо с протокола и процедурата, така че вие имате право да се изказвате, аз имам право да ви прекъсвам и именно това правя. Минаваме по същество, тъй като подготовката на среща на върха на еврозоната е първата точка от днешния дневен ред. И така давам думата на съвета. Грация, сеньор президенте, онори депутати, сеньор... Благодаря. Господин председател, уважаеми депутати, уважаеми господин комисар, От името на председателството бих искал да ви благодаря за това, че ме поканихте да представя накратко подготовката за срещата на върха на еврозоната. Съвета през август реши, че трябва да има такава среща на върха с оглед на економическото положение. За да съм пределно ясен от самото начало, нека да кажа, че дебата за еврото идва на твърде ранен етап. Имам пълно уважение към евродепутатите и към техните виждания, но все още не е свикана тази среща на върха на еврозоната и съответно няма дневен ред. Може би е добре да обърнем внимание на този въпрос малко повече през октомври, когато ще сме по-подготвени. А съответно бих искал да заявя, че председателя на тази среща на върха има правомощието да подготви самата среща, това не е прерогатив на италианското председателство. Не искам да изпреварвам събитията, още няма дневен ред, както вече казах. Ако трябва да кажа няколко общи думи, в еврозоната се загуби темпа на възстановяване, имаме ниска инфлация. Тези проблеми ще бъдат разгледани на най-високо ниво. Би следвало да се гарантира, че нашата стратегия за даване на тласък на растежа ще проработи и съответно ще се генерират и работни места. Това е основният ни приоритет. Надявам се, че ще отговорим на очакванията на европейските граждани, тъй като те го заслужават. Добре е да има един микс от политики във всички страни от еврозоната. Необходимо е да дадем тласък и на програмата за структурни реформи, за да подобрим и конкурентоспособността си на глобалните пазари. Е, публичните финанси би следвало да са устойчиви и да са в служба на растежа. Добре е да има по-голяма увереност в реалния е, сектор, за да може да се даде тласък на реалната економика и на инвестициите. Всички мерки е, в тази посока набират скорост в страните на еврозоната. Италианското председателство ще положи усилия, за да има и напредък по отношение на приемането на законодателството. Наскоро Централната банка одобри цял пакет от мерки за реагиране на положението в еврозоната. Ще правим редовни доклади за напредъка на нашата дейност. Пътната карта, ако мога така да я нарека, трябва да се приравнява спрямо целите, които сме си определили и предизвикателствата, които стоят пред нас. Би следвало да се борим с реалните проблеми, най-вече безработицата. Естествено, растежа за еврозоната е много важен. Е, смятам, че тук има какво да се направи. Казах вече, ще има редовни доклади и ще имате възможност да следите какво правим за генерирането на растеж, за създаването на работни места. Сега съм готов да ви изслушам, да чуя всички ваши предложения. Благодаря ви за дадената дума. Благодаря ви, господин Дела Ведова. Господин Катайнен от името на комисията. Господин председател, госпожи и господа членове на Европейския парламент, благодаря ви за възможността, която ми давате да ви представя към днешна дата е, позицията на Европейската комисия относно подготвянето на срещата на върха на еврозоната, насрочена за 24 октомври тази година. Подготвителната работа за тази среща на върха все още е в началото си и аз е, с голям интерес очаквам да чуя вашите е, гледища който ще изразите днес, за евентуално сътрудничество помежду ни в името на устойчивия растеж, заетостта и благосостоянието на нашите граждани. Изправени сме пред неимоверни предизвикателства и следва да направим всичко необходимо за да гарантираме солиден, устойчив растеж и заетост в Европа. Според комисията приоритетите са три на извънредния съвет на министрите на економиката и финансите, състоял се миналата седмица в Милано, проведохме много полезен разговор по редица важни въпроси с министрите на финансите. За напред обаче ще е необходим споделен ангажимент на Комисията на държавите членки на Европейския парламент, а и на други партньори по споделените цели. И първият приоритет за тази есен е насърчаването на инвестициите. И Европа има какво да предложи, не малко. В новаторството, в високата квалификация и предприемаческия дух на своите хора. За да се превърне всичко това в нови търговски дружества в Европа, трябва да утвърждаваме, да, да стимулираме инвестициите както е, от частни, така и от държавни източници, е, както от държавите членки, така и от общо европейския бюджет. Работим по изчерпателен план, който обхваща и едната и другата страна. И наистина усилията трябва да бъдат общи. На национално равнище е, страните с е, сериозен е, излишък по текуща сметка на платежния баланс би следвало да поемат ангажимент за повече инвестиции и да отдадат приоритетно значение на научно-изследователската и развойната дейност и, и инфраструктурните проекти. На общоевропейско равнище източници за финансиране като Европейския бюджет и Европейската инвестиционна банка следва да бъдат прилагани най-вече за постигане на мултипликационен ефект по отношение на частния инвестиционен пазар. Да стимулираме частния пазар да предоставя достъпен кредит на реалната економика. Вторият приоритет за тази есен е засилване на процеса на реформа, който да отключи потенциала за растеж. Без такава реформа не бихме могли да постигнем устойчив растеж и заедост. И тук не става въпрос за альтернативата търсене или предлагане. И двете страни са необходими и се да пълват взаимно. Реформата също така трябва да гарантира устойчивостта на е, нашето социално-пазарно стопанство. Никоя страна е, не е предпазена, не, не е изключение в това, това отношение, е, що се отнася до необходимостта от реформа. Някои държави имат по-неотложни такива потребности. Би следвало по-ефикасно да се ползваме с уредба, от уредбата на економическото управление, прията в Европа, за да стимулираме структурната реформа. Е, бюджетните правила, бюджетните ограничения не препятстват реформите, напротив. Има редица примери за страни, провели важни реформи, успоредно с бюджетните ограничения. Зависимо от това, е, все още има възможност, както казах, по-ефикасно да се ползваме от уредбата на економическото управление в Европа в подкрепа на националните реформи. На трето място, трябва все така да е, осигуряваме устойчива фискална политика, е, за да опазим доверието в финансовата система и в интерес на бъдещите поколения. Лихвените проценти естествено не могат да останат на рекордно ниските си равнища за винаги. И след като е, задлъжнялостта стане отново по-скъпа, това ще подложи на ново изпитание държавните бюджети. И най-уязвимите страни, за съжаление, ще пострадат най-силно от нова нестабилност на финансовия пазар. Ето защо трябва да направим разумен избор. Сега от съществено значение е да подобрим качеството на държавните разходи, след като постигнахме не лоши успехи в ограничаването им. намаляването на разходите вместо повишаването на данъците, неефективни текущи разходи за сметка на бъдещите капитални разходи биха компрометирали е, по-нататъчната финансова устойчивост. Държавата може да бъде в помощ на онези, които са социално слаби, но разбира се и да насърчава инвестициите и създаването на един по-стабилен стопански климат в интерес на стопанската активност. Трябва да се намали данъчното бреме върху труда. В същото време трябва да се запитаме какво възпрепятства частните капиталообложения в Европа. Трябва да направим така, защото стопанският климат е, на вътрешния пазар и нормативната среда да бъдат благоприятни за инвеститорите, за разработването на нови пазари и създаването на работни места. И това се свързва с казаното преди малко от мен за реформата. Е, Европа има сериозен потенциал за растеж, който днес не се опозотворява поради закостенялост и корпоративни интереси. В някои държави членки започването на стопанска е, дейност отнема седмици е, и преодоляването на множество бюрократични препятствия. Прекомерната данъчна тежест стимулира сивата економика и за преодоляването на, на тези неблагополучия е необходима реформа очевидно промени, е, които е, не само трябва да, да са основани на творческо мислене, но и на известно поемане на риск. Господин председател, госпожи и господа депутати, е, Европа е все така изправена пред сериозни предизвикателства. И макар и да няма едно единствено магическо решение, аз съм сигурен, че можем да намерим нови източници за растеж и за взаимодействие помежду ни в духа на взаимното доверие. Трябва да положим сериозни усилия за устойчиви економически растеж. Но в края на кращата целта е една и съща. Нека не я губим от полезрението си. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Катайнен. Минаваме към изказвания. Започва на първо място дебата представителя на Европейската народна партия, господин Балт, за две минути. Благодаря ви, господин председателю. На миналата среща на върха на Еврогрупата изразихме подкрепата си за пакта за растеж и стабилност. Подкрепихме изявленията в този дух. Сега някои държави членки отново надигат глас за гъвкавост. Смятам, че е възможно, но в рамките на съществуващите правила. Тоест, гъвкавост единствено и само при изключителни обстоятелства. Гъвкавостта е част от договорите, но винаги е свързана с структурни реформи, които да бъдат прокарвани активно, а не могат само да, остават, да си остават на хартия и като обещания за реформи. Това се отнася за големите и за малките държави членки. Държавите членки не могат да си затварят очите пред необходимостта от такива структурни реформи. Спецификациите на комисията и на съвета по държави са основани на конкретен анализ. Именно реформите ще направят така, щото кълновете хвърлени от инвестицията да дадат плод. Пакета от 6 и от 2 законодателни мерки слага основата на политика, която носи отговорност прямо сегашните и бъдещи поколения. За да сме печеливши, за да сме успешни в стратегиите си, трябва да се учим от миналото и да не повтаряме неговите грешки. Не бива отново да задлъжняваме до гуша, ако позволите. Трябва да се стремим към конкурентоспособност, непрекъснато растяща рентабилност, ефикасност на економическите ни дейности, които да гарантират устойчиво бъдеще за нашите деца и внуци. Европейският парламент като съвместен, като със законодател, разбира се, ще вземе активно участие в възраждането на економическия ръст в Европа. Благодаря ви, господин Балц, казва председателят. Има синя карта. Син... Искате ли да отговорите на въпроса, който ще ви зададат? Заповядайте. Ja, das waren, bin ich, das waren äh, lauter schöne Worte. Ähm... Да, много хубави думи казахте, много красиви. Всичко звучи чудесно възхитително, стабилно за задлъжнелите държави, липса невмешателство в економическото управление. Всичко това е чудесно, само че може би на Марс, не тук. Всичко, което тук сме предприели, за момента се разбива грамогласно във всички държави членки, които са в кризи. В криза, къде виждате вие точно успеха на тези мерки? Благодаря ви. Wenn Sie richtig zugehört hätten, Frau von Storch, dann да, може би трябваше малко по-внимателно трябваше да ме слушате, госпожо фон Штох. Така щяхте по-добре да ме разберете. Това първо. Второ, ясно се изразих и подчертах. Нека да запазим спокойствие. Това е дебат. Та, казвам, че ясно заявих, че може, приемливо е да има гъвкавост, винаги обаче единствено и само в рамките на приетите правила и норми. Разбира се, че не живея на Марс. Живея тук и всеки ден работя по начин по който бих искал да работят и другите колеги от е-, Европарламента, а именно да стартират инициативи, да привличат чуждестранни инвестиции. Казвате, че няма, не дава плод. Разбира се, че има още неразрешени проблеми, но мога да ви кажа, че през последните години в някои сектори, къде, които бяха много затънали през последните години, напоследък се забелязва изключително оптимистичен, оптимистично развитие на обстоятелствата. Благодаря. Председателя, моля ви да спазвате а, времевите ограничения, защото ако се изказвате по-дълго, някой друг ще трябва да се изкаже по-кратко, така че тук предлагам да сме гъвкави, но не прекалено. Ще прекъсвам, ако някой преши времето си. И така от името на социалистите и демократите, госпожа Родригеш. Uh, uh, Много ви благодаря, господин председател. Господин Катайнен, аз съм убедена и моята група е убедена, че Европа може да се превърне в континент с бъдеще, е, с е, просперитет, с нов растеж, е, с нова конкурентоспособност, с повече работни места и по-добра социална сплотеност. Вярваме, че нашия континент може да се превърне в такъв континент. Независимо от всичко обаче, в Европа Имаме посредствен растеж, имаме стагнация, има риск от дефлация. Губят се качествени работни места, безработицата е твърде висока, бедността нараства, шири се. Не трябва да си заравяме главата в пясъка за тези проблеми. Избраха ни, за да гарантираме, че в Европа ще има действителна промяна. За да гарантираме, че основният ни приоритет ще бъде инвестициите, растежа, създаването на работни места. Искаме съответно реални решения. До сега вашите предложения от комисията не работят. Пределно ясно е. Поставяте ударението най-вече върху структурните реформи и на първо място върху реформата на трудовия пазар. Ние смятаме, че е необходимо да има реформи, но не само на трудовия пазар. Трябва да има реформи в системата на образованието, на иновациите, в много други области. На първо място обаче би следвало да има политика фискална политика, която да е насочена към растеж, към подкрепа на търсенето и не на последно място трябва да има много повече инвестиции, насочене към бъдещето. Това означава, че Европейската инвестиционна банка трябва да работи активно и освен това економическия и паричен съюз трябва да се допълни с банков съюз и с една разумна фискална дисциплина. Благодаря ви, госпожо Родригеш. И към вас има синя карта. Искате ли да я приемете? Заповядайте. Господин председател, господин комисар Катайнен. Потресох се, когато чух че е, говорите по този начин, повтаряте клишета. Е, онова, което казвате, си противоречи. Искате да има програми за инвестиции, в същото време искате да има фискална консолидация. Ами тук има противоречие. Искате да има политика и за насърчаване на търсенето, и на предлагането. Това не е издържана економическа теория. Просто демонстрирате вашата безпомощност. Сега говорите в присъствие на хора, които са много по-запознати с економиката като наука. Ние работим и се занимаваме с тези въпроси. Много е важно да се работи за инвестициите и да се намери най-правилното място за инвестиции. В Европа се прави всичко възможно да се попречи на инвеститорите. Инвеститорите не получават възвръщаемост на вложените средства и съответно не влагат достатъчно много средства. Частните инвеститори знаят, че няма да получат възвръщаемост и се отказват да инвестират. И ако това продължава като тенденция, трябва да видим защо се случва нещо подобно. В а, вашето изказване казахте, че е необходимо да се вземат решения, категорични решения на най-високо ниво някои Нобелови лауреати вече казаха, че еврозоната няма да реши проблемите си, докато Европа съществува в този си вид. Благодаря ви, господин Луке. Имаме малък проблем обаче. Господин Езевич бе поискал да вземе думата за синя карта към госпожа Родригеш, само че господин Лук може би не ме чу и се изказа. Така че сега се връщаме на обратно малко, заден ход и давам думата на господин Езевич за синя карта за въпрос към госпожа Родригеш. Нали приемате госпожо Родригеш? Заповядайте. The... Благодаря. Искам да ви дам, да ви поздравя за това, което казахте. И аз съм почти на същото мнение. И аз използвам такива големи, благородни фрази. Само, че не сме на едно и също мнение за начина по който това трябва да се постигне. Трябва да дадем свобода на хората, на бизнесмените и на всички, които искат да са активни на пазара, да взимат решение свободно, сами самички, а не като изпълняват нашите регулационни рамки окови. Благодаря. Госпожо Родригеш, имате думата за отговор. Well, uh, even... Благодаря. Разбира се, че ние сме за частната инициатива. Това е основната посока, която трябва да следваме, за да възстановим ръста на работни места в Европа. Но нещо друго искам да добавя. Пазара трябва да бъде регулиран, за да е оперативен, за да е ефикасен. Има и нещо друго обаче. Ние смятаме, че за да възродим економиката, не бива да да спрем съвместната ни работа и конвергенцията едни към други, а точно обратното. Само така ще преодолеем съществуващата бездна между държавите. Това се постига с координация между държавите от еврозоната, с, с, така нареченото социално измерение на еврозоната и с банков и фискален съюз. И разбира се, фискална, данъчна дисциплина най-напред. Така ще се създаде, разбира се, ще се отвори Мегдан, ако позволите, и за повече инвестиции. Така ще възродим економическия ръст и ще създадем, ще разкрием нови работни места. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Родригеш. От името на АЛДЕ господин Езек. You, to... Благодаря, господин председател. Няма да отправям реплика, е, но е, бих искал да изтъкна е, някои въпроси, които ми се струват от съществено значение за дебата. Може би сте забелязали, че в понеделник е, ОИСР занижи прогнозата си за растеж в Европа до едва 0,8% за тази година. А в еврозоната има държави членки, които бяха принудени да проведат изключително тежки е, реформи за свиване на държавните разходи, например в Ирландия, Гърция, Португалия. И, и в, също това, е, е, в, също, в също това време за, за, за сметка на гражданите на тези страни. А напоследък във Франция, Италия и други от големите економики в еврозоната се забелязват будещи тревога е, признаци. И аз питам, можем ли да твърдим, че е, финансовите правила, въведени от е, Европейски съюз, следва да бъдат спазвани строго от по-малките економики и съответно могат да бъдат тълкувани по-гъвкаво и така и прилагани в по-големите економики, които главно са автори на тези правила или Европейската комисия ще се отнася строго и към едните и другите? От съществено значение, според мен, за доверието в еврозоната от страна на страните, които не принадлежат към нея, е прилагането еднообразно на правилата. Освен това е ясно, че решенията вземани в еврозоната неизбежно ще повлияят върху страните не членуващи в еврозоната. Ето защо. Как ще направите така, че еврозоната да не действа в изолация, е, че как ще направите така, че еврозоната да отчита евентуалните последици за страните, които не членуват в нея. Благодаря. Благодаря, Благодаря ви. От името на Обединената европейска левица, Европейски зелен алианс, госпожа Матиеш. Благодаря, господин председател. Всичко трябва да се промени за да може всичко да остане същото. Това е една известна сентенция и може да я приемем за свое мото. Имаме структурни реформи, но резултата е един и същ. Загуби, економическа катастрофа, еврозоната е на ръба на разцепването, няма инвестиции в работни места, в растеж. Смятам, че е необходима реална альтернатива. Предложението, което тук ни давате, е същата рецепта. Затягане на коланите и затягане на коланите. Как може да се генерира, генерира растеж? Как може да се създадат работни места чрез такива политики? Резултата винаги ще бъде нулев. Гражданите на Европа едва ли ще ви повярват. Казвате, че се стремите към промени, но общо взето винаги се стига до катастрофа и съответно резултатите ще стават все по-лоши и по-лоши някои фанатици в Европа смятат, че на пазара не трябва да има никакви правила, никакви правила по отношение на работните места. Това е грешна теза. Хората губят търпение. Може би трябва да отидем на някой друг континент, за да се оттървем от това, което ни се случва. Господин Ламберт, от името на Зелените Европейски свободен алианс. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първото нещо, което ме впечатлява тук от представителите на комисията и на съвета е, че някакси не се усеща кой знае каква неотложност в, в техните дуви. Е, има огромно количество безработни, има хора, които а, е, са социално маргинализирани, живеят под чертата на бедността, а все още, видите ли, не бил известен дневния ред е, на срещата на върха. Сякаш не живеем в един и същ свят. А, вие смятате ли, а, господин Катайнен, че ще търсите ще решите единствено на структурна реформа през следните 3-4 е, години за намаляване на е, държавните разходи и намаляване цената на труда. С това ли ще се ограничите? Фактически вашите структурни реформи няма да засегнат благоприятно най-уязвимите в обществото, а у нези, е, които живеят в охолство. Ние също търсим реформа, но не като онази, която търсите вие. Ние споделяме, че е необходимо да се инвестира, но да се инвестира, за да стане Европа един по-разумен континент, като енергоемкост, като ресурсоемкост. Питате как да се мобилизират инвестициите. Има, има начини, прости начини. Първият са а, задължителните количествени показатели. Нали? Е, вие говорите за това, че комисията смята да предлага такива показатели в е, област за, на, е, на, на климата, на, на ресурсоемкостта, енергоемкостта и така нататък. когато се въведат задължителни такива количествени показатели, нещата тръгват. Самите хора от отрасъла го казват. Второ нещо е, ако една единствена структурна реформа трябва да бъде проведена, е да, да се реформират нашите фискални, фактически бюджетни системи. Тъй като днес те са едновременно и несправедливи социално, и а, е, са неефикасни економически, и вредят на околната среда. Фактически преобразуването на, на бюджетите, на фискалната политика а, е, трябва да бъде задача номер едно. И последно. Докато за бизнеса е, е достъпна економиката на казиното, така наречена, колкото и ликвидност да наливат банките, те няма да стигнат до реалната економика банките наливат вече от години пари в европейската економика. Но всъщност какво финансират тези нови средства? Поредните балони а, е, а, е, в, а, е, на, на, на пазарите на дълготрайните активи, било то недвижими имоти или други. И фактически, докато остава лесно, по един спекулативен, нетрудов начин да се заработват доходи, нещата няма да се променят. Никой не би искал да поема по-високи рискове от рисковете на едно казино. Така че нашите структурни реформи не са вашите структурни реформи. Сеньор Ламберт, Аюна. Благодаря ви, господин Ламберт. Има към вас въпрос. Син въпрос от господин Дечовски. pane předsedající. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможност, е, която ми давате да се изкажа. Аз благодаря на господин Ламбер за страстното изказване. И понеже съм университетски професор, е, бих искал да го помоля да ми обясни. Как така е, капиталовложенията в енергетиката ще гарантират просперитета на еврозоната? Така, в един-два пункта, ако обичате, не по-подробно. Уважаеми господине, аз не съм ваш студент. Вие сте човек от науката. Аз 22 години се занимавам с бизнес. И вероятно обаче сте забелязали, а господин Катайнен го и каза, че една економика, която се основава на капиталовложенията, е, е, е економика, която в значителна степен гарантира благодействие в сравнение с економиката, която разчита единствено на потреблението. Понеже а, ако търсите да излезете на, на предната линия а, на, на иновациите, а това е така, ако разчитате на енергетиката, ще може да добавяте стойност в цялата економика. Освен това, от конкурентоспособна гледна точка ще изправяте всички е, на планетата. Естествено, ние трябва да намалим енергопотреблението, ресурсопотреблението си. Това е задължително. И ако всички ще го правим и в Европа и другаде, аз бих предпочел Европа да продава своите технологични решения на останалата част на света, а не обратно да ги купува от САЩ или, или от Бразилия. Сега, ако вие настоявате е, економиката да се развива по пътя на, на употреблението и спекулацията, аз не мога да ви помогна. Още една синя карта, приемате ли? Шапхаузер. Реплика. Господин Ламбер, аз естествено съм съгласен с казаното от вас за така наречената зелена економика и за устойчивото екологично развитие. Единственият въпрос, който бих искал да ви задам, е, възможно ли е, без да се промени политиката на Европейската централна банка, да се получи всичко това, не би ли следвало да се налеят пари в, в економиката, И то не само чрез банките, всъщност, а в а, рамките на една широка инвестиционна програма. Всъщност, какво предлага комисията? А, всъщност, тя предлага почти това, но как ще го финансира? Фактически, тук говорим за 300-400 милиарда нови пари в економиката, които трябва да бъдат пуснати именно от Европейската централна банка основателен е вашия въпрос. Наистина и в известен смисъл, в известен смисъл вече можем да говорим за такова едно количествено, известно количествено облегчение на, на, на паричната маса, макар и по-скромно в сравнение с това, което имахме в Великобритания. От друга страна, капиталовложенията трябва да бъдат и рентабилни. Но според мен в Европа проблемът не е за липсата на налични капитални средства, а за това къде се влагат те. Капитали има, но се насочат към спекулативните пазари. Вижте пазарите на движими имоти в, в Лондон, в Брюксел. За нас по-скоро приоритетът е да се пренасочи на личната парична маса там, където тя може да бъде най-продуктивна, отколкото да се налива още парична маса. Разбира се, е, е, относителното е, равновесие би трябвало да се, да се разгледа, да, да се види едното и другото. Но нека да не забравяме, че Европа е богат континент. Не използва богатството си по най-оптимален начин. Благодаря. Благодаря. От името на Европа на свободата и пряката демокрация, господин Вали. Една минута. Благодаря. Благодаря ви. По повод на казаното от комисар Катайнен, а именно, че трябва да консолидираме банковата си система, бих искал да кажа следното наливаме много ликвидност в банките през последните години. Почти изцяло ги префинансирахме чрез Европейската централна банка. В замяна на това обаче нищо не наляхме в реалната економика. Не би било лошо господин Драги да е тук и да ни даде обяснение за това. Според мен проблемът е в липсата на връзка между едното и другото. Ако погледнете техническия документ и вие ще забележите това, че няма връзка с действителността, с реалната економика. Както каза господин Ламберт, и аз съм на мнение, че трябва ясно да определим какво искаме с реформата на банковия сектор. Дали ние ще им казваме какво да правят или те сами ще търсят начин да намират ликвидност. Но ако тази ликвидност не отиде в крайна сметка в реалната економика, няма да се отлепим от там, където сме закрепени здраво. Благодаря. Господин Бернар Моно. Много благодаря. Госпож... Господа депутати, подготвяме среща на върха. Каква обаче е тази среща на върха? Какво цели? Показва практиката, че същия резултат ще постигнем, както и до сегашните, именно нула нулев резултат. От началото на кризата в еврозоната 2010 година непрекъснато повтаряме една и съща схема. Лансираме план след план, драконовски мерки налагаме, които водят до обедняване на населението. До кога? И накрая се случи през 2013 година срива в Кипър, което посочи, че сме далече от оптималното. Даже групата G20 се занимава с нашите европейски проблеми на еврозоната и слага нули навсякъде. Нула растеж, нула потребителска кошница, нула покупателна способност, с изключение на а, Германия, разбира се. Няма растеж, няма конкретно способност. Къде е тази Европа? тази либерална Европа, като всички чакаме най-накрая да е, полети. И сега господин Юнкер е избран начело на Европейската комисия. Как смятате, че ще се справи той с е, тази мозайка, която всъщност е залепена една с, едни с други пулчета, които имат собствени граници, собствен дефицит Френският е, дефицит, например, удари исторически рекорд миналият месец август. Два пъти е всъщност по-голям от е, този, който отчетахме през 2003 година. Тоест, това показва колко е неуспешна вашата програма. И освен това в БНП няма начин да се изчислят приходите. Те са огромни на сивата економика, на проституцията, на трафика с наркотици и какво ли още не. Благодаря. И към вас има синя карта. Реплика от господин Пресел. Приемате ли я? Заповядайте, имате думата. Ähm, herr monot sie sagten gerade eben sie sprachen говорихте за ултралибералната Европа, свръхлибералната. Коя е тази Европа, питам се аз? Коя точно Европа живеете вие? Защото аз виждам ултрасоциалистическа Европа, където където дълговете са общи, всички ги носим на гръб, всички ги плащаме. И какви ли още не мерки, които не са ми по вкуса. Ако беше наистина ултралиберална Европа, щях да я подкрепям, но не. Благодаря. Европа не е само, че е либерална, ами е ултралиберална. Подчертавам и повтарям. Това е световният модел, който ни налага англосаксонския начин на мислене и на живот. Ние сме за националният либерализъм и за международния протекционизъм. Как живеят народите в нашата прехвалена Европа? Нямат пари, нямат работа. Това ли е економическия модел, към който се стремим? Благодаря. una segunda tarjeta azul que presenta la señora. Госпожа Грабини има втора синя е, реплика. Госпожа Грабини, заповядайте. Domnule, am auzit de la dumneavoastră descriind o Europa care nu vă place. Говори, говорите вие за една Европа, която не ви харесва. А отговорността най-за Европа, ние всички я споделяме, парламент, парламентът, съветът, комисията. Но какво предлагате вие? Понеже е много лесно да се критикува, но аз не чух да предлагате нещо. Благодаря ви за въпроса, госпожо. Ние сме за Европа на нациите. Европа, която създава богатства за народите, а не за транснационалните и за частните банки. Ние е, е, желаем Европа, е, която гарантира щастието на хората. И това, което предлагаме е просто а същото, което вършат и големите свръх сили в економиката, САЩ, Великобритания, Япония, те прилагат паричната си политика, валутната си политика, затягат границите, разчитат на централните си банки. Ние желаем връщане към националните валути, и, е с евентуално нали, превръщане на еврото в чисто и просто разчетна единица. Ето това е начин да се гарантира благоденствието на, на народите в Европа. Благодаря. Още една карта, трета синя карта. Разберете обаче, ако обичате, разберете ме и мен. Имаме вече натрупано закъснение, нямаме време, така че минаваме направо към следващия оратор, господин Хейс от НП. Е, Благодаря, господин председател. Не съм чак такъв песимист както предишния оратор, относно бъдещето на еврото. Аз мисля, че еврото ще успее. Същественото в този момент е да се направят две неща за еврозоната и за 28-те държави членки на Съюза. Трябва да се придържаме към целите, които сме определили за стабилизиране на еврозоната. От съществено значение е да се продължи политиката на намаляване на дефицитите, независимо къде се намират те. В моята страна ние намалихме значително разходите и увеличихме данъците поради финансовата криза. В Ирландия обаче растежа на БВП е един от най-големите в еврозоната, така че дори една страна да премине през огромни структурни реформи може да бъде конкурентоспособна и да има економически растеж. Трябва да направим три неща. На първо място, изключително важно е да продължим да намаляваме данъците за труда, за работещите. Ако искате да се справите с безработицата, трябва да намалите данъците за трудощите се. На второ място, кредитите за компаниите трябва да потекат отново има 20% намаляване на кредитите, според Драги, трябва да се инвестира повече в бизнеса. През последното тримесечие в Ирландия на 50% от компаниите е отказан кредит. И на трето място, съгласен съм с предложението на комисията относно единството на капиталовите пазари. Много е важно да се вземете с тази задача, господин комисар, и да гарантирате, че трябва да има нови възможности за финансиране извън банките. 60% от новите работни места, създадени в Америка след началото на кризата, се дължат на нови мерки. Бъдещето на еврозоната и на Европа се дължи на и ще се дължи на мерки свързани с развитието. Благодаря. Отново ви припомням, че който си надвиши времето, ограничава нече друго време. Господин Булман. Колеги, е, комисията твърди, че не може да прозрее напред в бъдещето. Добре, но вероятно може да ни каже комисията, защо в продължение на 5 години, гледайки назад, е, се движим е, по неправилния път. Нали, кристално кълбо нямате, е, хубаво, но би трябвало да осъзнаете економическата логика на основа на натрупани опит. Имаме паричен съвет, е, съюз, извинете, и, и той трябва да действа. Колкото повече участващите в него страни конвергират една към друга, економически и фискално, толкова по-добре. Значи в еврозоната сме свидетели на много бюджетни съкръщения, обаче аз питам кога еврозоната ще почне да, да генерира инвестиции. Комисията най-сетне се е посъбудила, оказва се, понеже е, смята да стимулира инвестициите. Обаче кога ще е, настоявате пред е, е, държавите в еврозоната именно да, да се обърнат с лице към инвестициите, към добавенето на стойност. Това е важното. Китайците, американците просто не ни разбират. Латиноамериканците въобще не знаят какви ги вършим. Европейската централна банка и господин Драги ще трябва да намерят някакво по-творческо, по-храбро решение, за да бъде спасена еврозоната. Крайно време е. И аз е, моля е, е, съвета най-вече да си даде сметка, че на дневен ред на, на среща на върха трябва да бъдат поставени именно инвестициите, които са жизненно важни. Благодаря. И към вас има синя, синя реплика от името на господин Опек. Приемате ли? Господин Опех, заповядайте. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Гербеми комисия. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, бих искал да задам следния въпрос. Аз съм от Литва. Литва скоро, следващата година, ще се присъедини към еврото. И, и знаете, за тази цел трябва да се придържаме към астрикските критерии но сред тях няма критерии минимална заплата. Е, нали, така че хората да, да, да се чувстват защитени. Interpretación по lo que estamos oyendo decir. No, no, perdone. Sí, sí, hay un problema. Извинете, като че ли има технически проблем, технически проблем с конферентният превод и не стига навсякъде по канала. Така че а, е, давам думата сега на господин Рупе, отново повтарям, за всеки случай за синя карта. Е, Когда предета си вести... Да, е, повтаря репликата си ораторът. Аз съм от Литва, която ще се присъедини към еврото 1 януари до година. И както знаете, за да се присъедини една държава към еврозоната, тя трябва да спазва мастрихските критерии. Обаче тези критерии не включват критерият минимални доходи, гарантирана минимална заплата. Така че държавата да, да се грижи в по-голяма степен за хората. И би било. Вижте, казва Председателят, синята карта е за да отправите реплика, а не за да правите второ изказване. Нали? придържайте се към процедурното естество на синята карта. Нали? Вие отправяте въпроси към комисара, всъщност би трябвало да ги отправяте към предишния изказал се. Отговор на репликата. Е, е, е господин председател. Аз обаче мога да, да, да отговоря на зададения от колегата въпрос. Е, е, толкова много са вдигнатите сини карти. Не съм сигурен е, дали това е най-удачен начин да протича този дебат от тук нататък. Но зададения въпрос е основателен. За, за по-категорично поети ангажименти в е, Европейския съюз, не само в еврозоната. И наистина въпросът за минималната работна заплата е, е, е основателен. За, за гарантиране на прилични условия на живота на всеки трудещ се. Така че той да не разчита на, на социални грижи, социални помощи и така нататък. И, и до втръсване е, е, можем да, да обсъждаме този въпрос. Но далеч по-добре би било е, комисията, съвета и ние да се съберем още утре сутрин и да почнем да планираме. Господин Мариес, благодаря. И слушах ви. И нито комисията, нито вие извадихте изводи, или поне не ги изказахте, изводи за това, защо сме стигнали до тук, защо има толкова много безработни в Европейския съюз попите, задайте си този въпрос на вас самите и може би ще стигнете до извод дали пътя по който вие чертаете изхода от кризата наистина ще ни изведе там. Затягането на коланите, дефлацията, този модел определено пропада. Обрича Европа на безработица. Сега, е, моделът ви за конкурентоспособност стъпва здраво на Европейския пакт целящ по-малко, по ниски работни заплати. Така ли се постига конкурентоспособност с по-низки заплати? По-скоро обратното. Трябва Трябват инвестиции в економиката, в технологията, в образованието. Това обаче не може да го свършите. Защо? Защото политиката не е правилно избрана. Избрали сте политика на данъчни съкръщения, които няма да ни доведат до тук, а по-скоро ще потопите, ще удавите южните е, държави в Европа. В е, Гърция, например, има хиляди фалити, банкрути и това е пряк резултат от вашата работа. Вие просто обезглавихте с един удар гръцката економика. Не можем повече да продължаваме така или ако продължаваме, няма защо да очакваме перспективи пред себе си. Това е ваша отговорност. Следователно, ваша отговорност е вие заедно с тройката да ни изведете от тук. Благодаря. Благодаря. Има отново синя карта госпожа Яконсари. Нямаме микрофон. I, I have now. Ето вече съм си включила микрофона. Екара е третата най-голяма група в парламента и ето защо би било добре тя да използва своя мандат, за да предложи нещо конкретно. Единственото, което чуваме тук, са критики. Не съм чула нито едно конкретно предложение, което да ни отлепи от дъното. Нека да чуем нещо за това как да излезем от кризата. Адаланте. И πρόταση της ομάδας Отговора. Нашето предложение беше обяснено от господин Луке и от други колеги. Ние смятаме, че ако следваме настоящата политика, именно на дефлация, на крайни економии, няма да излезем от кризата. В настоящото положение Европа е пълна с безработни, банките си правят каквото си искат. Това положение не може да продължава. Парите не отиват в реалната економика. Не може да приемем идеята, че Европа просто ще унищожи хората в южната част на континента чрез налагане на безработица. Имаме нужда от Европа на националните държави, и по този начин ще излезем от положението, вместо да потискаме е, населението си. Господин Гереро, процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Само да кажа, синята карта е право на европейски депутат. Това е право да зададе въпрос на преждеговоривш. Следователно, аз не подлагам под съмнение съществуването на това право, а подлагам малко под съмнение дали разумно го използваме. Ако има много сини карти, това нарушава времевия регламент на политическите групи. И освен това, се ограничава времето за изказване на депутатите, които нямат време за изказване по политическа група, а са дошли тук рано сутринта и да се записали в процедурата за спонтанни изказвания. Така няма да им дойде обаче времето никога. Моля ви малко по-разумно да е, раздавате тези сини карти. Благодаря. Благодаря. Искам да ви кажа, че съм много-много разумен. По две сини карти давам най-много на оратор. С други думи, сам виждате, че се опитвам да спестя време, за да може времето да бъде на тези, на които то принадлежи. Благодаря. Господин Папа Димулис има сега думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, представители на съвета и на комисията, дойдохте с празни ръце. уважаеми представители на италианското председателство, къде са промените, които ни обеща Аренци през юли? Къде е връщането към политиката на растежа? Господин Катайнен, къде е тази инвестиционна програма за 300 милиарда, която ни обеща Юнкер? Не сме чули дори конкретна дата, на която ще се проведе среща на върха за растежа. В същото време дори народа на госпожа Меркел поставя под въпрос нейните политики. Някои говорят за а, количествени а, мерки. Някои говорят за, за количествени а, мерки. Франция пък а, от а, своя страна едностранно говори за, за мерки, които ще въведе от а, а, следващата или последващата година. В същото време в а, моята държава има 30% безработица сред младежите. Европа е изправена пред стъкфлация. Какво да направим? Господин Гигълт.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 Благодаря ви, господин Катайнен, господин представител на съвета Дела Ведова. Наистина дебатът е интересен, оживен. Освен това, още повече се влуши економическото положение през летните месеци. Отчитаме, че еврото не сработва. Какво значи всичко това? Това значи, че през летните месеци отново се наложи Европейската централна банка да се намеси с мерки, които да ограничат това падане към дъното. Освен това, от години вече правим предложения, кое, ко, от кое е по-координирано, по-демократично. Днес обаче нищо подобно не се чува. На провелото се в края на лятото заседание, среща на върха, сякаш нищо не бе казано по този въпрос. Тази, която днес подготвяме, излиза, че няма дневен ред, а ни казвате, че не се знае кога ще бъде свикана следващата среща. Какво означава това? Има планове, които целят да повишат координацията ме помежду ни, но за тези мерки и тези планове нищо не чуваме. Само повтаряте стари приказки. Благодаря. Uh, thank you, Mr. Vice President. Uh, the euro may not have... Благодаря, господин uh, заместник председател. Е, еврото а, uh, не все още действа, разбира се, но, uh, но определено а, с неуспех. Е, да вземем е, една економика като италианската, която е знаменита с творческия потенциал на своите дребни предприемачи. А, а тази економика едва ли е по-голяма днес, е, отколкото беше преди 10 години, когато бъде въведено еврото. Вече едно десетилетие е загубено. И господин Катайнен, знаем защо това става в Европа, защото не се повишава производителността. Не може да се стигне до производителността на една Германия. И съответно, е, с течение на времето, е, гер германската валута, ако може да се говори за такава, ще трябва да поевтинее, за да се постигне конвергенция с останалите економики. Фактически, е, тези държави се нуждаят от економическо самоопределение, а вие ги осъждате на дефлация. Не ви ли е срам? Косим Борано. Благодаря, господин председател. Обръщам се към комисар Катайна. Обикновено, когато разговаряме с вашите сънародници, знаем, че има някои много успешни. Сред тях, например, един автомобилист от Формула 1. А вие сега а, идвате и казвате, че може да се превърнете в сина на кмета на Нью Йорк, само че с малко по-различна прическа. Какво имам предвид? Не разбирате какви са проблемите на обикновените хора. Разговаряте само с банкери. Не знаете какви са проблемите на, на най-бедните хора. Онези, които виждаме в Италия, например. Да, надвишихте си времето. Съжалявам, трябва да я прекъсвам. Следващия оратор, господин Кирцус. Благодаря. Реформите са нужни, разбира се, че съм съгласен. Без реформи няма да стигнем до никъде, а ще понесем поредното економическо поражение пред Китай Съединените щати и другите големи играчи. Сега, бюджетни съкръщения, бюджетна дисциплина, разбира се, че и те са необходими, иначе отново ще ни погълне дълга. В Гърция плащаме сметката на всички тези грешки. Грешки в политиката провеждана не само сега, а още преди 2009 година. Просто отпуснахме много края, отпуснахме му края, много харчехме и нямаше кой просто да ни върне отново към правия път. Какво искаме сега да постигнем, за да се преборим с инфлацията? Какво целим по-точно? изключително много ликвидност, която може да ни тласне в другата крайност на дефлацията или може би някаква друга схема. И за заключение бих искал да отговоря на някои евроскептици, предимно от Германия по повод на южните, южноевропейските страни. Просто забравят, че ако ние потънем, ще повлечем и тях. Благодаря. Господин Ферайра, господин председател, господин комисар, Европа се придържа към бюджет и ограничения по един догматичен, е, уравновиловачен начин, което, което поражда рецесия, но там дефлация, нещата стават все по-зле и по-зле. Шест години след кризата от 2008 чудо не се случи. Напротив, безработицата расте, рецесия, бедност, И разбира се, сегментиране на економиката, попояване на нерегламентиран сектор и така нататък. И не можем вече да говорим за световна криза. И нали, Съединените щати вече излизат от кризата, макар да бяха епицентър през 2008. И значи сме е, е, изправени пред неотложна, е, спешна ситуация. Трябва да променим политиката. Европейската централна банка изчерпа всичките си лостове. Е, е, ликвидността не може да се превърне в стопански кредит. Оказва се. И рецесията потиска всяка възможност за реализиране на печалба. И значи промяна е необходима. Някакво ново начало. Трябва да се вдъхне нова надежда. В това, че думите ще се превърнат в дела, а не както до сега е, приказки. И новата архитектура, е, е, новото, новото устройство е, на, на комисията някак възпрепятства реалната промяна. Трябва много да си изясним нещата с кандидат-комисарите преди изслушванията, по време и след на тези изслушвания, за да сме сигурни, че е, Европа и еврозоната няма все така е, да живеят е, в неведение за реалния свят. Благодаря. Господин Дзани. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. В Италия има хора, които критикуват правителството Ренци а, и на тях се отвръща с презрение, че, че били некомпетентни. Господин Кат, Катайнен е сред ястребите май. И аз бих искал да му кажа, че той се отнася с народите на Европа като прословутия жертва на Гнец. Кога най-сетне ще си дадете сметка, че вашата политика води до бедствие? Е, че всъщност е, е, не може да излезете от която и да било економическа криза, ако не се погрижите за отделните хора, вместо да наливате непрекъснато пари в банките. И а, а, преодоляването на рецесията не може да стане чрез бюджетни ограничения, а, а, чрез съкръщаване на разходите, а само чрез солидарност. А, а, а хората са об, а, а, обезнадеждени. А, а, а, трябва да отидете при тях, да разговаряте ежедневно и те ще ви подскажат коя е най-правилната политика и после погледнете се в огледалото и се попитайте, ама честно, наистина ли вършите каквото трябва? Господин Зарианополус. Благодаря, господин председател. Искам да ви напомня, че исках думата по процедурен въпрос, още не сте ми я дали. Съвсем скоро ще бъде срещата на върха на еврозоната. Сега обаче, вместо да имаме надежди за растеж, се притесняваме, че капиталистическата криза ще се задълбочи. Партиите, които насърчават подобни политики, не могат да отрекат, че господин Драги сам заяви, че така нареченото количествено облегчение няма да подобри положението с тази желязна дисциплина. Нищо няма да се направи за безработицата, нищо няма да се направи за, за работниците. Помагате само на капиталистите. Вашите политики разрушиха всичко, което работниците са извоювали в продължение на години, например в областта на образованието. Хвърляте на работниците трохи и ги тласкате към бедност. Вие предлагате още по-голяма гъвкавост на трудовия пазар. Нищо не може да помогне, за да се спаси настоящата система. Тя е прогнила и ще генерира само бедност и войни. Единствената възможност за работниците е да възстанат и да отхвърлят системата. Много благодаря, казва господин Рангел, господин председател. Аз Искам да отговоря на съвета и на комисията. Какво искам да им кажа първо? Няма съмнение, всички сме на едно мнение, до сега сме защитавали едни приоритети, а сега с а, приоритетите на новата комисия това се оказва ръста, растежа и трудовата заетост. Чудесно, нека така да направим. Тук в Европейския съюз и тук в еврозоната по-специално. За да се получи на практика всичко това, тази, този, това, този приоритет трябва да се превърне в реална политическа действителност. Как? Смятам най-напред, че трябва да се получим от миналото. Не смятам, че трябва да го загърбваме с презрение, а да подкрепим по-скоро предходната комисия и настоящата комисия. Комисията в крайна сметка е израз на народната воля, защото бе назначена след последните избори. Колкото и пари да влеем в економическото съживяване и в разкриването на нови работни места, ако те не бъдат влети ефективно, ще бъдат прахосани. Ето за това смятам, че политиката трябва за създаване на нови работни места и за економически растеж, трябва да върви по пътя на структурните реформи. Благодаря. Sotto i colpi della crisi stia faticosamente emergendo quello che... Говорим за последиците от кризата. Говори се за консенсус от типа на така наречения Джаксън Хол. Аз смятам, че е добре да има економическа последователност в областта на структурните и финансовите политики. Ето защо аз оценявам високо, че комисар Катайнен признава, че трябва да има реформи, но и инвестиции. Има недостатъци по отношение на политиката на търсене, на конкуренцията. Би следвало да действаме бързо, за да се радваме на доверие и да очертаем конкретни мерки. Ние ще разгледаме внимателно това, което се прави. По отношение на инвестициите ще следим отблизо какво ще се направи с тези 300 милиарда. Бъдете последователен. Инвестициите трябва да са национални, европейски, с всякакъв характер. Общо взето трябва да има нови пари от някъде. По отношение на финансовата политика и гъвкавостта. Гъвкавостта не трябва да бъде изключение, а да бъде основно правило. Според правилата трябва да има гъвкавост, за да се избегне проциклична политика. Това е вид корекция за еврозоната като цяло, а не само за отделна страна. Трябва да действаме логично, за да стигнем до растеж и да насърчаваме структурните реформи. Само по този начин ще имаме ефикасна политика. Прекъсва председателя. Господин Волф. Благодаря, господин председател. Подготвяйки се за среща на най-високо равнище на еврозоната, мисля, трябва да си припомним някои статистически данни, е, публикувани и, и които ще бъдат разглеждани от политици и висши държавни служители. 0,1% БВП в е, Европа е, е растежа 11,5% безработица, в страни като Харватия 17%, 15% в Португалия, в Испания 23%, а в Гърция 25%. Чудна новина, нали? Е, за тези хора, пострадали от тази безработица, като знаят, че е, техните представители ще си пият шампанското в някоя зала е, и ще разговарят как да им подобрят живот. И виждаме един от техните поддръжници там, между другото. Значи нарастват разходите за обезпечаване на труда, пада капитал вложенията и какво да ви кажа, ако изглежда като провал, вероятно е провал. Ако мирише на провал, вероятно е провал. Но единството, което прави тук левицата е да си въобразява, че и уха е на парфюма на успеха. Следващия оратор. Господин председател, госпожи и господа, една предварителна бележка, ако ми позволите. Аз съм малко разтревожен от това, че не се готви е, е, сякаш е, достатъчно своевременно среща на върха. Тук трябва да обсъждаме подготовката, а всъщност не знаем нямаме, нямаме нещо особено за обсъждане, нали? няма, няма дневен ред. И, и нека е, си дадем сметка, че еврозоната е, е нещо повече от себе си, Европейския съюз е нещо повече от Европейски съюз. Е, е, е трябва да, да, да бъдем двигател на економическото развитие, да довършим вътрешния пазар, устойчиво да се развива банковия сектор, да се координират економическите решения да се търси устойчивост на заетостта, на конкурентоспособността и растежа. И ние очакваме вашите е, предложения е, за по-нататъчната ви работа, е, за да се реализира растежа, от който отчаяно се нуждаем. Необходима е структурна реформа, да, подобряване на образованието, повишаване на капиталовложените и не на последно място в самото образование, в енергетиката, високите технологии и така нататък да се премахват препятствията пред, пред стопанската инициатива. Банковия съюз трябва да се реализира на практика. Да направим така, че европейски економически семестър да, да, да е забат, така да се каже. Тройката, е, докладът на тройката за еврозоната също е, трябва да бъде е, изпълнен. Е, да се гарантира легитимност, е, управленска и политическа отговорност. И всички тези, прочим, договорности би следвало да бъдат прияти по линия на, на, на европейското законодателство и, и най-сетне да сложим край на тази не, финансова трагедия. Госпожа Перванш Перес. Благодаря, господин председател. Господин комисар, светът се движи, а Европа е затънала в дефлация, в липса на растеж. Вие не се движите. Да, Европейска централна банка направи някои стъпки. Господин Драги който беше наскоро при нас, говори за това, че така наречения консенсус Джаксън Хол ще може да се справи с последиците, които констатира и комисията. А какво отговаря комисията? Необходима била още е, структурна реформа. Без да се разбира че една добре разбрана структурна реформа е именно унази, която отдава дължимото на човешкия капитал. Питаме ви, господин Катанин, как ще подготвяте среща на върха на еврозоната, когато така се нуждаем а, от а, мерки по отношение на новите констатации, така категорично а, иллюстрирани от а, цифрите на, на ОИСР. Е, липса на търсене в Европейския съюз, на, на пазарно търсене. Как с тези 300 милиарда евро ще направите така, че да се възстанови економическата активност в Европейския съюз, в еврозоната преди всичко, разбира се, за да се създаде е, заетост и надежда да се вдъхне на хората? Muchas gracias. Много благодаря, господин Герреро. Благодаря, господин председател. Преди началото на лятото Европейската комисия се само миропомаза, нещо, което всъщност и е навик през последните години. И ни съобщи, че кризата че краят на кризата е настъпил. Сега обаче казват нищо подобно. Трето, ново издание на кризата и това наистина е потвърдено от ОИСР за еврозоната и за трите големи сили на еврозоната. Защо? Защото се превърнахме в хроничен болник. Хроничен болник, който само третираме, само лекуваме с, чрез потискане на имунни реакции. А именно малко инвестиции, мал, малки, ниски заплати. А сега точно обратното ни е необходимо. Витаминозен шок, за да се отхвърлим отново напред към растежа, към новите е, работни места. Така ни съветват и от ОИСР, и от, от Световната банка, и от Международния валутен фонд. Ако няма търсене, няма да има економическо възраждане. Ако няма инвестиции, няма да има економически растеж. А по този начин отново ще продължим да обедняваме и ще създаваме бедни работници, които получават заплата, но тя до никъде не им стига. Благодаря. Благодаря ви, господин Гереро. И сега минаваме към така наречената процедура Catch TI, спонтанни изказвания. Тук имаме малък проблем. 14 души са подали заявка, няма да има, разбира се, сами си давате сметка, време за всички. Така че, какво предлагам? Предлагам да дам думата само на Неколцина и да ги помоля да спазват определеното им време. В противен случай, с най-голямо съжаление, ще ги прекъсвам. Ще се опитам, разбира се, да разпределя ораторите помежду политическите групи, за да няма още ни. Благодаря. Дам думата сега на господин Залба. Благодаря ви, господин председател. Да, е, започвам с е, Поздравления за, Световна, за Европейска Централна банка и господин Драги, но нека да не се самозаблуждаваме. Това няма да ни доведе до щастлив завършек на нашата драма. Няма да свърши нашата работа. Ние трябва да си свършим работа, а именно да гласуваме реформите, които ще доведат до растеж и разкриване на работни места. И вземете Испания за пример. Испания е една реформаторска държава. Испания е държавата, в която в момента отбелязваме най-голям ръст в еврозоната, най-много работни места. Не е достатъчно, разбира се. Ще продължаваме. Нямаме обаче никакво съмнение за това, че Испания може да бъде взета за пример в момента. Господин комисар, трябват ни не само реформи, трябват ни действия, конкретни, решителни действия, за да внедрим в практиката мерките на Юнкер. В противен случай отново до никъде няма да стигнем. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, сеньор Салба. Благодаря ви, господин Залба. Давам думата на господин Байет. Мерси, месье президент, месье консей. Благодаря, господин председател, господин комисар. Очевидно е, че Европа е застрашена от изпадане в дефлация. И аз смятам, че устойчивия растеж и възстановяването на економическата активност е, е, се основават, между другото, и на масирани и контролирани държавни инвестиции. През юли бе одобрен план е, за капиталовложения на стойност 300 милиарда евро, а от друга страна се говори за тягане на бюджетната политика. Всъщност това е същественият въпрос, на който ще трябва да отговори среща на върха. Кое от двете и по, и по какъв начин ще се, ще се балансират, за да се подкрепя растежа, понеже ако погледнем всички количествени показатели, които са въведени от Евростат, ще им, че те не отчита всъщност реалността на терена. Не е възможно по този начин да се стимулира растежа. Това е грешка. Благодаря. Господин председател, господин комисар. Das, was Sie gesagt haben, höre ich seit fünf Jahren. Разочарован съм, господин комисар, от това, което казахте. Пет години слушам едно и също. И съм сигурен, че след пет години ще чуем същото. Напредък няма. И аз смятам, че комисията е сляпа за реалността. Господин Барозо каза, че положението ще да бъде по-добро в сравнение с 2010 година, но ставаме свидетели на точно обратното. Расте безработицата, общата задлъжнялост расте, няма ръст на конкурентоспособността от друга страна, понижена е тя в сравнение с 2010 и нали, по всички други показатели сме по-зле от тогава. Нобелови лауреати по економика се занимават с политиката на бюджетни ограничения като економическа политика и, и заявяват, че в условията на рецесия такива бюджетни ограничения могат само да влушат нещата. Е, вие говорите за инвестиционна програма, за ново начало, за еврозоната. Добре, но в край на краища държавите трябва да могат да прекъсват оратора. Превишихте регламента. Госпожа Билбао. Благодаря ви, господин председател. Мерките, които приемаме на всяка среща на върха, вървят за две посоки, а именно само заедно можем да се справим с глобалните предизвикателства и не можем да слагаме кръпки напред-назад в економическото и политическо управление или се стремим към еврозона която цели растеж и социално развитие или ще престанем да бъдем модел за напредък, както бяхме през последните години. Инвестиции, разбира се, с европейска добавена стойност в транспорт, в инфраструктури, което да гарантира конкурентоспособност и, разбира се, социална политика. Те, това трябва да се въвежда на практика по координиран начин в всички държави членки. Противното са само фишеци, ако позволите. Така че, защо, питам аз, защо слагаме пречки? Защо препятстваме частната инициатива? Ако не престанем, ще задушим собствените си решения. Благодаря. Госпожа Ферейра. А, всъщност господин Ферейра, поправя се председателят. Неща. Няма го. Господин Уртасун. Сеньор Катайнен, сеньорес... Благодаря. Господин Катайнен, господа от съвета. След страховитите цифри в края на лятото, дойдохте още веднъж днес тук да ни разправяте колко сляпо трябва да вярваме в структурните реформи. Господин е, Кай, Тайне, непрекъснато предлагате същото. Бързо-бързо да тичаме и да паднем колко се може по-скоро в пропаста. До кога? след налагането на реформите, които зорлен ни налагате на държавите от периферията, се опитвате по същия начин да задушите и Италия, и Франция да няма работа, да няма обществени услуги. Междувременно така наречената економика на казиното си продължава и юздите тук ги държат спекулаторите. До кога, господин Катайнен? До кога? Признайте си, че сте се объркали, поискайте прошка и отново за един път за винаги изпълнете плана, който начертавате. Не знаем какъв е този план точно, само ни казвате в е, общи линии какво ще се случи, даже няма дата за съвета. Моля да се обърнете на 180 градуса и накрая да се задействате както си море да. Благодаря. Господин Ферайра, благодаря, господин председател. Приключиха изборите и сме изправени отново пред тежката реалност. Кризата продължава и народа на Европа пак е изправен пред избор. Вижда се, че комисията цели запазване на статуквото. Ние обаче искаме да има промени, а промените ще станат чрез ЕЦБ. ЕЦБ трябва да получи нов статут, да стане по-независима. Държавите членки трябва да могат да приемат важни решения за своята економика и за своята валута. Виждаме, че положението в еврозоната продължава да е тежко, имаме сериозни последици от това положение и за единната валута би трябвало да се замени този пакт за стабилност с международни споразумения. Необходимо е, прекъсва председателя, господин Ифрич. Благодаря. Всички искат да има економически растеж, той е много важен, независимо от това дали вярвате, че еврото или Европейския съюз са идеали, към които трябва да се стремим, или пък гротескни образования, които трябва да бъдат изтрити от лицето, лицето на земята. Всички смятаме, че економиките трябва да растат. Най-важното е, според мен, да се освободят от оковите народите от, от, от, от, от оковите на, на, на Европа. Освободете предприемаческия дух. Дайте на хората да работят, да се измъкнат сами от блатото на бедността, да бъдат креативни, да произвеждат. Призовавам всички вас и най-вече комисията Помислете за тези благородни концепции. Всички искаме да сме по-богати. Оставете на креативността да реши проблемите. Благодаря. И така от името на комисията господин Катайнен. Mr. President, благодаря ви, госпожи и господа депутати, за този изчерпателен се обхватен дебат. След няколко минути трябва да ви напусна поради други ангажименти, но няколко неща ще кажа. Господин Валс говори за реформа в името на растежа. Да, разбира се, въпросът е много важен. В много от държавите членки потенциала за растеж е нисък и а, ето защо се нуждаем от най-различни реформи, в зависимост от страната. Те, те, те, то няма да бъде един аршин за всички. Много е лесно човек да се съгласи с казаното от госпожа Родригес е, по-нататък, да поставим акцента върху европейския социален модел, върху опазването му. Също така подчертавате вие необходимостта от реформа в интерес на новаторството. Много важно. Да има различни начини за финансиране на новаторството в е, държавите членки. Може да се разпространява най-добрия опит между страните. Това определено би обновило Европа. Европа има много, много предимства, много, много положителни качества, разбира се и някои слабости. Аз лично съм привърженик на изследователската и развойната работа на, на новаторството. Разбира се, за да се новаторства, тази дейност трябва да е обезпечена от фундаментални изследвания в различните научни области. Така че въпросът не е само за парите, а, а и за организирането и мобилизирането на личните ресурси по най-добър начин това число за средствата на Европейската инвестиционна банка. Господин Лук каза нещо от рода на това, че ако желаем капиталовложения, няма смисъл от консолидацията, да се каже от оздравяване на, на бюджетите. За мен въпросът не е черно-бял. Капиталовложенията предполагат търсене е, на продукцията, доверие е, на пазара. И затова трябва да съчетаваме е, солидната реформа с стимулиране на търсенето, с стабилизиране на, на бюджета за укрепване на доверието. И комисията ново посочените комисари кандидат-комисарите е, работят именно е, възоснова на, на тези принципи. Наистина, е, насоченост върху инвестициите и растежа. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Сега господин Делаведова от името на съвета ще отговори. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Искам да благодаря за това, че получих възможността от името на председателството да чуя какви са вашите гледни точки. Вашите изказвания засегнаха много повече теми от онова, което предварително е определено като тема на дебата. Подготовката на срещата на върха. Аз е, съм тук, за да говоря за срещата на върха на еврозоната и ми остава единствено да повторя, че ще ви дадем повече информация, когато разберем кога ще бъде срещата на върха. Ще имаме по-обстоен дебат тук в пленарна зала следващия месец. Що се отнася до растежа, до инвестициите, бих искал да подчертая още веднъж, че италианското председателство смята, че точно тези въпроси са приоритетни. В заключение, трябва да кажа, че съм си записал и отбелязал всичко, което вие повдигнахте като въпрос и ще се погрижа тази информация да бъде сведена до знанието на всички, които се занимават с подготовката на тази среща на върха. Благодаря. Преди да приключим сега дебата, ще дам думата на е, колегата. Госпожо председател, по време на дебата един колега се изказа от името на независимите депутати. Правилникът е пределно ясен. Независимите депутати не са част от политическа група. Те нямат единно мнение, така че никой няма право да се изказва от името на всички независими депутати. Всеки се изказва само от свое име, от името на своята партия. Така че мисля, че единственото правилно оповестяване е, че се изказва съответния човек и нищо повече. Благодаря, казва председателката. Ще вземем предвид вашето изказване. Следващата точка в дневния ред е въвеждане на Европейската инициатива за младеща. Много важна тема. Много хора искат а, да се изкажат в рамките на спонтанните изказвания. Ако вдигате синя карта, имате 30 секунди за въпроси, 30 секунди за